да заемете местата си. Гласуваме по предложението за резолюция за Зимбабве. Случаят с защитника на правата на човека. Параграф 15 на две части. Първа част за против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Цялата резолюция за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Следващото гласуване е по резолюцията относно проблемът с бежанците от народността Рохингия, включително масовите гробове. Параграф 1 за, против, въздържали се, приема се. Помолиха ме да направим проверка. Нека направим проверка по изменение 2 на параграф 1. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Само исках да проверим. Уважаеми колеги, службите много внимават. Изменение 3 сдигане на ръка за, против, въздържали се. Нека проверим. И тук, моля, гласувайте. close the vote. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с гласуването на цялата резолюция за. Против. Въздържали се. Очевидно се приема. Благодаря ви. Преминаваме към резолюцията за Свазиленд, случая на активистите за правата на човека. Изменение 3 за. Против. Въздържали се, отхвърли се. Параграф 9 на две части, по именно първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по имено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение К. Първоначален текст за, против, въздържали се. Приема се.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 С това преминаваме към доклада на господин Дънжан, прилагане на общата политика за сигурност и отбрана. Параграф 2 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 6 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно за. Против въздържали се, приема се. Първоначален текст на параграф 9. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 по имено, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 по имено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Има ли проблем, колеги? Чувам шум в залата. Микрофонът ви не е включен. Yeah. Сега чувате ли ме? Вижте, госпожо председател, по изменение 8 не чух да сме гласували или да е отпаднало и затова се оплакват колегите. Just to be clear, the original... Вижте, колеги, Първоначалният текст не на изменение на параграф 8 отпада, защото приехме изменение 1 на НП. Сега ясно ли е? Виждам, че и друг колега има въпрос обаче. Добре, сега е ясно, но вие нищо не казахте. Когато гласувахме и затова гласувахме по различен начин за параграф 11, съответно изменение 3. Извинете ме, колеги, поемам вината, ако е било така но след като се приеме едно изменение, първоначалният текст очевидно отпада. Но ще се получа от грешката си и в бъдеще ще го казвам изрично. Сега гласуваме изменение 6 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Отпада съответно първоначалния текст по параграф 23. И сега нека кажа ясно. Всъщност гласуваме параграф 23 на две части. Извинете, искате нещо да кажете ли? Може ли тогава да гласуваме отново девето? изменение, защото ние се объркахме и не гласувахме както трябва. Just to be very clear, мисля, че сега всичко по параграф 8 е ясно. Сега гласуваме параграф 23. Тъй като шесто изменение отпадна, гласуваме първоначалния текст на параграф 23 за първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24, първа част за, против, въздържали се, Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 25, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 34, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. Първоначален текст на параграф 38. Погласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, затова гласуваме първоначалния текст на параграф 41, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първоначален текст на параграф 43 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 47, първоначален текст. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 48 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст, параграф 50 по именно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 51 за. Против. Въздържали се. Нека проверим параграф 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 52 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 54, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. И сега цялата резолюция по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. Благодарим и на докладчиците. Сега докладът на господин Кукан и господин Тарант финансиране. Първа част за против въздържали се, приема се втора част за против въздържали се да проверим. Моля да проверим втора част на параграф 1. Край на гласуването. Отхвърля се трета част за против въздържали се приема се четвърта част за против въздържали се, отхвърля се. Да, колеги, нека проверим. Check, please. Нека проверим четвърта част. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 3 на пет части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора, а, трета част за, против, въздържали се, приема се. Четвърта за, против, въздържали се, Нека проверим четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. Първа част за. Против въздържали се, приема се втора част по имено, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 15, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 17 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9, 19. Може би някой иска думата. Искате думата, така ли? Please, you have the floor. Заповядайте. Не искате думата. Всичко е ясно. Добре. Продължаваме. Параграф 19 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се втора част, по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 28 поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега цялата резолюция поименно. Край на гласуването. Приема се.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 Въздържали се, приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. And that is adopted, colleagues. We... Приема се. Сега преминаваме към доклад за напредъка на Турция през 2014 година. Госпожа Пири има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви предложа да предложим гласуването за следващата сесия. Имаше само една седмица между гласуването в парламентарната комисия и пленарна зала с много постъпили изменения. И аз мятам, че при толкова важен доклад, като за Турция, имаме нужда от повече време. За това искам да ви предложа да отложим гласуването за юни месец да се изкаже за. госпожо председател. Аз мисля, че това е разумно предложение. В продължение на 5 месеца работихме много интензивно, но времето между гласуването в комисия и пленарна зала е толкова кратко, че не можахме да изработим компромисите. Иска ли да се изкаже някой против? Заповядайте. Мога да дам думата само на един човек. Надявах се, че представител от по-голяма група от нашата ще се изкаже. Турция е много важен въпрос и имаме отговорност към нашите избиратели. Те имат право да знаят каква е нашата позиция и аз предлагам гласуването да се проведе и да не се допускат опити за избягване. Сега ще подложа на гласуване предложението за отлагане. Който е за, моля да гласува. Кой е против? Въздържали се? Приема се, с други думи, отлагаме гласуването по доклада за напредъка на Турция. Благодаря ви. Приключваме с гласуването. Преминаваме към обясненията на ВОД и това ще стане веднага след като желаящите да напуснат залата го направят.